че гласуването ще е утре в 12 часа на обяд. Следващата точка от дневния ред е доклада на госпожа Тома спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството. Първият оратор ще е докладчика. Заповядайте, имате 4 минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Утре ще изразим позицията си върху предложението за регламента на Европейския парламент и на съвета и за това те дали са в съзвучие с Лисабонския договор. В, това предлож... в изходното си предложение Европейската комисия приравнява бившите процедури по комитология към новата система на изпълнителни актове и на актове и на законодателни актови. Ако Разпределението обаче на тези правомощия вече е установено в договора за практика, на практика за съжаление нещата са недоизяснени. Забравяме често, че разпределението на институционните сили определено от Лисабонския договор все още е неприключил процес. Предложението на комисията непрекъснато е за делегираните актове. Делегираните актове подлежат на контрол от страна на парламента. Така че, моля, тук малко повече да проявим предпазливост, защото за момента нямаме нито човешките, нито административните ресурси да се произнесем по всички законодателства делегирани актове. И така. лизбо, лиса, лизбонизирането, ако може така да го наречем, на европейската политика има и израз в 291 и 292 член на Лисабонския договор плюс хартата за човешки права. Така че моля комисията да заяви тук ясно, че в бъдеще ще се допитва до правната служба на парламента, при когато става дума за тези два члена. По общата риб... политика в областта на а, рибното стопанство, предложението на комисията отново е за делегираните актове. Няма значение откъде са нашите е, риболовни дейности, кораби или самите рибари, делегираните актове трябва да бъдат прилагани някъде, навсякъде еднакво. И така, структурата на политиката по заребното стопанство целеше нови контролни механизми. И това всъщност бе и моята главна цел да постигне възможно най-много компромисни споразумения, за да може комисията да ги включи в разписването на бъдещите си контролни механизми. Съжалявам, че предложението на комисията, което днес ни занимава, не е отразило нито едно от моите предложения и всъщност в крайна сметка предлага общи фрази и нищо различно от това, което можем да прочетем в новата политика областта на леното стопанство. Така че, общата реформа и бележките на колегите, както и впечатленията на рибарския сектор. Това са трите изходни е, бази данни, които трябва да ни помогнат. Няма защо да фрагментираме, трябва по-скоро да пазим, да се придържаме към общата глобална перспектива. Разбира се, контролът е изключително важен за ежедневната дейност на рибарите. И ако не им гарантираме това, те просто ще се разочароват за пореден път от своите законодатели. Благодаря. Благодаря, каза председателят. И сега ще дам думата на комисар Даманаки. Thank you, благодаря, господин председател. Искам благодаря на Европейския парламент за неговата подкрепа за предложението на комисията, която привежда в съответствие системата за контрол за гарантиране на спазването на правилата към Лисабонския договор. Искам да благодаря на докладчика Томас за приноса. Имаме нов закон, който регламентира общата политика в областта на рибарството. Да, този нов закон влезе в сила в началото на годината. Също така, миналата седмица постигнахме политическо споразумение по новите правила за финансиране и очакваме парламентът и съветът да утвърдят това продължение максимално бързо. Имам предвид и споразумението за финансиране. Искам да подчертая, че тази рамка е задължителна за ефективно изпълнение и контрол. Нашите нови правила ще бъдат полезни за рибарите и местните общности, само ако бъдат правилно спазвани. Това е задължително да стане до края на мандата, но то е задължително и за моят наследник. Съгласна съм с госпожа Томан, че трябва да направим всичко възможно, за да се приложи на практика регламента за контрол. И изразявам пожелание този контрол да се осъществява по един начин в цяла Европа. Искам да подчертая обаче, че обсъжданото днес предложение се ограничава само до това, че комисията има правомощие да приема изпълнителни делегирани актове и те да бъдат в съответствие с новите правила на договора. Всъщност ние за това говорим днес. Ние говорим за това дали изпълнителните актове, делегираните актове на комисията са в съответствие с договора и тук парламентът е този, който трябва да се произнесе. Ние ще се съобразим с това мнение. И така, днес трябва да обсъдим ревизираните процедури, свързани с Лисабонския договор. Няма да обсъждаме изменения по същество. Мисля, че така е редно да процедираме. Разбирам също така, че има някои искания, от депутати да се преразгледа регламента за контрол. Искам да ви напомня, че този регламент, който сега съществува, влезе в сила през 2010 година и изпълнението започна през 2011 година. Така че ние говорим за регламент, който е само на две години. Искам да ви уверя, че функционирането на нашите правила ще е, се оцени е, своевременно. Имаме нужда от повече време, за да е, направим оценка на този режим оценка на регламента ще се прави всеки на 5 години. В самия регламент се казва това, така че можем да очакваме първия доклад през първата половина на 2015 година. Това е нашето задължение и това е което ще предприеме комисията. И така, регламента Омнибус вече беше споменат. Това е въпрос, който е представен за дискусия. Започнахме подготовката на този регламент веднага след като комета, парламента гласува новата политика в областта на рибарството. Ние не можехме да го направим по-рано. Мисля, че представяме своевременно пред регламента тази директива. Що се отнася до регламента за контрол, веднага щом получим резултатите, ще видим дали е уместно да се преразгледа регламента за контрол. Тук трябва да сложат точка, защото това е задача, която ще трябва да решава моят наследник със следващия парламент. И така, казано накратко, моята задача е регламента да се изпълнява, това и ще правя до края на мандата и разбира се ще подготвя всичко за евентуално преразглеждане на регламента. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на госпожа Прага. Благодаря. Моята група подкрепя доклада. Искам да благодаря на докладчика за нейната готовност да приеме нашите предложения. По този начин ние решаваме въпроса и с процедурата по комитология, но комисията трябва да направи спешно първо преразглеждане на регламента за контрол, не само за да го съобрази с новата политика по рибарство, но и за да може да се изчисти объркването при, е, и грешките при тълкуване, защото те могат да доведат до сериозни последици. Има едно предложение Омнибус е, за пригаждане на разпоредбите на съответното законодателство. Там се предвиждат е, да бъдат извършени над 30 промени на регулаторни текстове – така че вие или вашият наследник ще трябва да процедират да направят едно много сериозно преразглеждане на законодателството. Ние също така трябва много да внимаваме, когато използваме делегирани актове. Аз не бих искал правомощията на парламента да бъдат нарушавани. И в някои случаи трябва да бъдем особено бдителни, обаче за това колко поемаме върху плещите си по отношение на контрола, защото ние нямаме чак толкова много членове в комисията, която може да върши тези задачи. Във всички случаи, ако няма достатъчно гаранции в, тези, е, в това отношение, ефектът ще е точно обратен. Благодаря. Сега госпожа Радост. Благодаря вас господин председателю, госпожо комисар, колеги. Политиката в областта на рибарството има два основни аспекта. Първо, устойчивост в улова и на второ място надзор и наблюдение на това тези ограничения да бъдат спазвани. Реформата на политиката в рибарството вече се сблъска с първия проблем. Вече не е разрешено да има свръх улов. Има различни механизми за надзор, които вече са въведени, за да се гарантира, че има съразмерност на механизмите за контрол. Но проблемът е, че не можем да направим подробно уредба. Това, което е нужно да се направи, е да приспособим всичко към Лисабонския договор. Преди да влезе в сила той, съветът много бързо прие този законодателен текст, може би с цел ние европейските парламентаристи да не можем да правим нищо по въпроса. В крайна сметка резултатът не е особено добър, няма и усъвършенстване. Реформата на политиката в областта на рибарството и особено забраната за изхвърляне а, отново поражат проблеми. Според мен е, рибарите трябва да бъдат възнаграждавани с е, по-облегчен режим. Например, може да бъде въведен някакъв минимален обем за изхвърляне. Но тези рибари трябва да се съобразяват с мерките, в противен случай резултата ще е точно обратния и трябва да бъде преработен този регламент. Най-кратки срокове. Благодаря. Следващия оратор, господин Торвалц. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на нашия докладчик Изабела Томас и на докладчика Всянка Сянка за доброто им взаимодействие за актуализиране на регламента за контрола с Реформата от миналата година на обща политика в областта на рибарството ОПОР се работи за стабилизиране на рибните запаси и за преодоляване на неблагоприятните тенденции от изминалите години. Заради тях има по-малко работни места, по-малко биоразнообразие и намаляване на рибните запаси. Регламента за контрола е много важен инструмент за правилното практическо прилагане е, на нормите. Нерегламентирания, нерегулирания и незаконен риболов е, вреди не само на рибните запаси, той е, води и до неравнопоставеност на рибарите – трябва да се спазват правилата и онези, които ги спазват, да бъдат стимулирани, защото иначе ще излезе, е, че по-изгодно е, е да увърташ и да не спазваш правилата. Между е, многогодишната финансова рамка предоставя средства за по-лесен достъп до контрола на държавите членки. От тук нататък държавите членки имат повече възможности за упражняване на контрол, разполагат с повече средства и за това Европейският парламент може да окаже натиск върху държавите членки да изпълнят ангажиментите си. По такъв начин ще се оздравят рибните запаси, ще се подобрят перспективите за риболов, ще се създадат повече работни места в европейското рибарство. Благодаря. Благодаря за сериозната, компетентна и независима работа в тройката и анкетната и комисия. Господин Ромева Ируеда е следващия оратор. Благодаря. Нямам много време, за това ще говоря само по същество. Аз е, бях е, докладчик по тази тема в предходния мандат на парламента и знам колко е трудно да се очертая законова рамка за спазване на разпоредбите, което е много важно. И именно това трябва да направим. Трябва да потърсим съответните гаранции – ако се приемат някои от е, подадените изменения, обаче смятам, че те ще нарушат или ще подкопаят е, силата на регламента за мониторинг. Нека да не забравяме, че е, какво се случи при реформата на общата политика в областта на рибарството. Ние трябва да търсиме и едни подобрени мерки за контрол. Това е и посланието, което, което трябва да изпратим. Не следва да си противоречим в такъв смисъл. Благодаря, господин Грубарчик. рапорт за Благодаря, господин председателю, господин комисар, госпожа комисар. Този доклад полага основите по прилагането на новата политика в областта на рибното стопанство. От нас се изисква да изпълним задачата да приложим регламента и да бъде той в съответствие с Лисабонския договор. Именно по тази причина се налага да бъдат въведени някои общи правила за общата политика в областта на рибарството, която да бъде припозната от държавите членки. Ако не реализираме това, ще се провалим. Това, което е най-необходимо е да има надежни данни. Основаващи се на научна обосновка. Ще ми се да обърна внимание на положението на Балтийско море. Там имаме проблеми с рибните запаси и по-конкретно с рибата треска. Всъщност, Поради минималните размери на изхвърлената риба, които са въведени, те не могат да бъдат спазвани, така че се налага всички тези проблеми да ги разрешим и призовавам тук комисаря да бъдат прияти мерки, които ще позволят да се възстановят рибните запаси в Балтийско море. Благодаря, господин председателю. По принцип е, сме съгласни с докладчика, но има един въпрос, на който много настояваме. Основният проблем при е, системите за контрол на спазването на правилата на опор. И този проблем са самите правила. Защото те са разработени с оглед на едно централизирано управление на сектора, който не отчита особеностите и експертните познания на регионите, на отделните държави членки, на отделните видове е, дейности е, в рибарството. И така е, правилата не отразяват действителността, а оттам не могат да се прилагат или пък ако се прилагат, водят точно до обратния ефект. Преди всичко трябва да обърнем внимание именно на правилата преди да стигнем до контрола. Управлението трябва да е по-близо до отрасъла, по-близо до хората. По такъв начин ще имаме ефикасно управление на рибарството. Благодаря, господин Милана Гоидо. Благодаря. Бяха посочени основните елементи на доклада от, орат, от ораторката и има а, проблем с а, системата на контрол, която се е, прилага по различен начин или най-малкото в ограничени мащаби. Трябва спешно да се ускори преразглеждането на а, текста и то бързо да се приеме един а, нов регламент за контрола, който да даде възможност за регионализирана, децентрализирана политика на държавите членки. Политическото съгласие може да доведе до радикални промени, понякога необратими. Моята политическа група се придържа към линия, която очертах. Благодаря, господин Санчес Поседо. Е, господин председател, искам да поздравя докладчика. Регламента за контрол е изключително важна стъпка за ефективността на ОПОР. Той бе прият през ноември 2009 година и влезе в сила с Лисабонския договор. Затова и сега трябва да се пригодят разпоредбите е, с новите актове за изпълнение и делегирани актове. Много се радваме, че сега е, бе представено предложението на комисията преди края на нашият мандат – и е, в доклада, който се разглеждат е, делегираните актове и се издига една интересна идея да има доклад всеки три години, се установява и процедура за актовете за изпълнение. Така ще се прави експос е, анализ и съответни консултации с заинтересуваните страни при оценката на изпълнението на разпоредбите. Смятам, че е много добре да се прави това в рамката на новата опор. Благодаря. Сега думата има господин Кристенсен. Е, Благодаря, господин председател. От дълго време имаме нужда от пълна преработка на регламента и на техническите правила. Новата политика за рибарството трябва да бъде прията сега. Това е едно голямо бреме за рибарите. Всичко се измерва, претегля, но в същото време то не създава устойчивост а повече бумащина. Разбира се, че ни трябват общи правила, за да се борем срещу измамите, но има нови технологии и не можем да упростим нещата, да ги направим по-ефективни. Трябва да се спазват изискванията в новите разпоредби, трябва да бъдат въведени рамкови условия. Това е единствения начин да постигнем целите в новата политика, затова нека се захванем за работа. Необходими са ни общи упростени мерки за контрол, които да осигурят добро здраве на рибарството. Благодаря на докладчика за добре свършената работа. Благодаря. Продължаваме сега към спонтанните изказвания. Имаме двама желаящи да вземат думата. в всяком случаю, ясно е да морамо прилагодити. Благодаря. Във всички случаи е ясно, че този регламент трябва да бъде изменен защото ако не бъде реализирана реформата, няма да имаме и ефикасен съдебен контрол. Същевременно съм съгласна с колегите, които изтъкнаха, че тази политика никак не е близо до действителността в държавите членки, включително и Хърватия всяка страна има своите особености. Мисля, че следва да се разработи една последователна политика в областта на рибарството. Колкото и да е трудно това, трябва да полагаме усилия, включително и чрез осигуряване на допълнителни ресурси. Искам да изразя своето съмнение във възможността на парламента да може ефикасно да контролира изпълнението на опор, въпреки е, наличието на достатъчно инструменти за тази цел. Благодаря. Думата има Пикола. Манима отбора за рибарство. Они уред. Благодаря. Съгласен съм с предложението на комисията и предложените изменения. Смяната на старата система на комитология изисква процедура на съвместно вземане на решения от нашите институции ще бъде оценена тази политика през тази година, за да може да отговори най-пълно на целите на опор. Мисля, че на разположение са адекватни инструменти, чрез които може да се реализира политиката. Много важно е да се вземат предвид особеностите на рибарите и рибарството във всяка държава членка. Както и да се приведи преглед на всеки три години. Благодаря. И нека в заключение да чуем госпожа комисаря за заключителни бележки. Дам думата на госпожа Даманаги. Благодаря на всички изказали се. Е, мога да повторя отново, че всички ваши бележки и загрижености ще бъдат е, чути от нас. И естествено в е, процедурата на оценката за изпълнение на регламента ще чуем и мнението на парламента и ще, го, ще му отделим особено внимание. Считам, че е, моят наследник ще бъде готов да се изправи пред вас с едно добро предложение, което да отчита вашите бележки. А ние също така ще реагираме и на доклада, както сме задължени. Два кратки коментара, ако ми позволите, господин председател. Първо за изпълнението на настоящия регламент. Комисията е задължена да подготвя всичко, за да даде възможност на страните членки да изпълняват по подходящ начин регламента. Именно това правим в момента. За това даваме и това предложение на парламента за да, и на съвета, за да се увеличат средствата за ефективното прилагане на новата политика в областта на рибарството. Необходимо е да имаме и добра база данни, а също така и да дадем на възможността на страните членки да имат съответните технологии и да ги да прилагат по начин, по който е удобен на тях съответните разпоредби от регламента. За това и се въвежда процедурата на регионализация в нашата реформа, така че за всеки отделен воден басейн страните да могат да определят техническите мерки, които отговарят на конкретното състояние на нещата. Не казвам, че всичко е идеално, но казвам, че имаме рамка, в която може да се постигне по-голяма гъвкавост в бъдеще. А що се отнася до странствата, естествено съвета и парламента ще решат е, за компромиса, е, който е, се постигна между трите инстру... институции, комисия, парламент и съвет за финансиращия инструмент. Не искам да предрешавам дискусиите, естествено, и решенията на парламента, но искам само да подчертая, че е изключително важно да действаме бързо, защото рибарите имат нужда от тези пари. Не става дума за нас. Те имат нужда от тези пари и затова е, насърчавам парламента да работи максимално бързо за приемане на съответните так, текстове в полза на нашето рибарство. Благодаря на докладчика отново, благодаря и на докладчиците във всяка. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. И сега накрая госпожа докладчика Томас. Merci. Euh, благодаря. Искам първо да благодаря на моите колеги, да кажа на господин Ромера, да го успокоя, че нищо не се сменя в текста спрямо регламента за контрол. Има въпрос само за това как ще се изпълнява този регламент, дали с актове за изпълнение или делегиране. В страните съвсем неоснователно понякога се остава впечатлението, че е, законодателният текст не се прилага по един и същи начин. Но мога да ви кажа, че това не е така. Благодаря на колегите, благодаря и за уточнението от страна на госпожа комисаря. Все още нямаме яснота по отношение на преразглеждането. Вие казвате, че рибарите имат нужда, разбира се, от правила, но тези правила трябва да бъдат познати, трябва да бъдат последователни, не трябва да се сменят през една седмица, защото Примерно, когато решаваме за изхвърлянията през 2013, Чак през 2015 би следвало евентуално да се прави е, преразглеждане. Не бива да поставяме рибарите в е, ролята на жертви на сменящото се законодателство. А, но също много е важен регламента за контрол и благодаря ви, госпожо комисар, че ще се съобразите с нашите бележки. Благодаря, дами и господа. С това приключваме дебата. Ще гласуваме утре в 12 часа на обед и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Съвместния